Продължаваме с обясненията на ВОД. Prendo просто grazie. Ако qua. Ще изчакаме малко преди да продължим с обясненията на вота. Ще изчакаме колегите, които не искат да участват в обясненията на вота, да напуснат залата. Благодаря и на комисаря, че беше днес тук сред нас и участва в дискусиите. Финансово Colleghi, iniziamo con eh, le dichiarazioni di voto. Vi informo. Уважаеми колеги, продължаваме сега по-нататък. Преминаваме към обясненията на вота. Много ем, искания има, но можем да продължим само до 2 часа, за да могат. Ем, съответните служби да подготвят залата, за да продължим със заседанието от 3 часа. Утре ще има отново обяснения на вота след гласуването. Освен това, други обяснения могат а, да бъдат представени и в писмен вид. Сега започваме с графика на месечните сесии на парламента за 2016 година. Хана Даниел поиска думата. Благодаря, господин председателю. Всички сме наясно с аргументите след за аргументите за това месечно заседание тук в парламента. Заседанието тук е символ на немобилност заетостта и за това, че администрацията се разраства с времето. Помислете за купищата хартия пред нас из нашите офиси, когато се намираме в ерата на имейлите и електронните съобщения. Това, което виждаме е, че Европейския съюз съществува за благото на своите собствени служители, служители и е невъзможно за едно правителство да реформира споразумението в Брюксел. Това е така наречената тиран, тирания на статуквото. Знаем, че каквото и да кажем, как, каквото и да вярват нашите граждани, системата ще продължи да съществува за тези, които са достатъчно големи късметли, за да ам, са служители на тези институции. Благодаря ви. Сега преминаваме към дискусията е, за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Следващия оратор за една минута. Я съм с и подпорил. Благодаря, господин председател. С удоволствие подкрепих това предложение, което подпомага борбата за пране с пари, това е много важно за страни като моята република, Чехия, защото е, мисля, че е много важно да знаеме кой е истинския собственик на е, предприятия, на някои е, анонимни предприятия и така нататък. Ние много обсъждахме това в Чехия, взехме някои мерки, но същевременно това не е достатъчно. Радваме се, че Европейската комисия пое по същия път, защото анонимността не позволява излизането на яве на нещата и дава плод за пране на пари. Госпожа Бил има, Гил има думата. Благодаря, господин. Благодаря, господин председателю. Гласувах подкрепа на, на този доклад той представлява добър инструмент за справяне с укриването на данъци и играе много важна роля за прекратяване на паричните потоци за финансиране на тероризма. Колкото повече прозрачност, толкова по-добре. Със създаването на публични регистри ще засилим прозрачността, свързана с финансовите потоци. Но има и финансови скандали, които показват, че ние зависим много от действията на хората, които подават сигнал. Трябва да убедим тези хора да разкриват случаите на укриване на данъци за употреба с данъчната система. Смятам, че трябва да има и последващи действия, да се изгради европейска рамка, за да можем да защитим тези хора. Благодаря господин Ханан. Благодаря, господин депутат. Когато хората искат да дадат повече правомощия на някоя европейска институция, Европол, Ероюст или така нататък, винаги се казва, че това е в, с цел е, сигурност. Сега, пъ, нека да разгледаме какво стана с СРУ в е, а, Съединените щати. Ето, тук се говори за връзката между а, тероризма и а, финансирането на терористите и в крайна сметка се стигна до там да се шпионират на целите Съединени щати. Така че и тук говориме за селскотопанската политиката на рибар, рибарството и е, нали, да включиме сигурността навсякъде. Сега в крайна сметка нали, всички си е, имат е, разузнавателни служби. Защо всичко трябва да бъде е, в правомощията на Европейския съюз? Е, всич, всичко, което се, се всяка мярка за намаляване на човешката свобода се записва под е, флага на Благодаря ви. Имайки предвид е, опита в Ирландия на злоупотребата с финансовата е, система за финансиране на тероризма и корупцията, мисля, че този въпрос е наболял за всеки ирландец този е, финансов туризъм е, повлия на Ирландия през последните десетилетия. Но има и още един вид тероризъм, който е по-ендемичен. И това е именно финансовия. Този, който се налага върху всички хора по света от е, финансовите институции, които а, са хванали в лапите си и правителствата. Сега Същия този финансов център а, се отразява на всички. А, той бе описан и в Нью Йорк Таймс и а, навсякъде. Нещо трябва да се направи за този финансов център. Европейския съюз а, също а, е финансов терорист, така че и той нищо не може да направи. Нали така? Благодаря, господин Шогор. Една минута. Thank you. Благодаря ви. Аз съм за тази четвърта директива е, за справяне с изпирането на пари. Трябва да реагираме на новите заплахи и да отидем извън рамките на препоръките на специалната група препоръки, които бяха издадени през 2012 година. Трябва да се придържаме към най-високите световни стандарти. Злоупотребата с финансовата система за изпиране на пари или ем, финансиране на тероризма подкопава стабилността на цялостната световна финансова система. Необходимо е да има е, една, един европейска стратегия за тези проблеми. Благодаря колегата Яр за една минута. Благодаря господин председателю. Един а, трябва да а, кажем, че имаме нужда от единен пазар и ем, да могат хората свободно да се придвижват, да бъдат опростени правилата и за финансовите потоци. Да, добре, но трябва да сме наясно какво се крие в тази свобода, че ем, се отклоняват финансови потоци за финансиране на туристични действия освен това, тази свобода се използва и спирането на пари. Тази четвърта директива трябва да да включва реалистични мерки и да се придържаме стрикно към решаването на този проблем. Колегата Петир, за една минута. Пане председниче, поддържала. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих приемането на предложението за преразглеждане на директивата за пране на пари, защото трябва да отвоиме нашите усилия за борба срещу това престъпление и всички е, незаконни е, мерки за финансиране на терористични дейности. Аз също така подкрепям въвеждането на нови мерки, които ще позволят по-голяма прозрачност, ще е, засилят финансовата сигурността на финансовата система на Европейския съюз на единния пазар. Раз, размяната на информация трябва да протича плавно, за да се знаят кои са истинските е, собственици на на сметки. Тази информация трябва да бъде достъпна на всички е, е, авторизирани органи, като разбира се, се, се е, пазат и личните данни lutter contre le blanchiment d'argent. Борбата с прането на пари и с организираната престъпност трябва да е на лице. Но смятате ли, че тероризма и престъпността минават през обикновените банкови операции? перверзността на тази система се изразява в следното. В моята държава, във Франция, всеки банкер се превърна в шпионин, в човек, който контролира клиентите си преди е, време, когато трябваше да е, възстановя един кредит от 10 000 евро, аз трябваше да се оправдавам пред моя банкер е, за това, че съм могъл да а, е, възстановя сумата И Аз му обясних, че много по-скъпо ми излизат любовниците на тази възраст, отколкото преди време. А, Тоест, финансовите институции и банкерите са шпиони. Това е един первезен резултат от нашето законодателство. Може а, да го видите и в а, агенцията на една банка в Европейския парламент, където не е достатъчно да покажете паспорта си, за да оправдаете а, мястото си на пребиваване. Това е финансов тероризъм. Благодаря, Ивана Малетич. Една минута. Захвалям predsjedavajući. Благодаря, господин председателю. Въпросът е, свързан с е, предотвратяване на използването на система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма е въпросът, е, въпрос, засягащ всяка една държава членка. Да не говорим, че има и последици за социалните системи на всяко едно общество. Трябва да направим всичко възможно, за да противодействаме на такива а, дейности. Необходими са изменения на директивата и се предлага да се предоставят данни, е, за да се повиши качеството на обмена на информация на всеки 6 месеца. Освен това да се извършва и анализ на риска. Има специален акцент, който се поставя върху трансграничните е, действия. ние тук правим една крачка напред. С това приключваме дебата по тази тема. Така и преминаваме след следващата тема, което е са данни свързани с парични преводи. Давам думата на господин Персил за една минута. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих това предложение, както и предишното, за а, промени, защото по този начин ще имаме по-голяма възможност да събираме информация относно паричните трансфери. Разбира се, а, събирането на тази информация в никакъв случай не трябва да води до там до намеса в личната, в неприкосновеността на личния живот. Но нека не забравяме, че международният тероризъм идва от е, страни извън Европейския съюз, така че когато има някакво подозрение, трябва да се вземат мерки. Аз съм за този проект, но бих искал да се вземат мерки е, сре, срещу е, е, набирането на информация, когато няма подозрение и нещата трябва да бъдат много ясно структурирани. Господин председател, подкрепих този а, регламент за информация, придружаваща паричните преводи. Нуждаем се обаче от по-сериозни мерки, за да се справим с укриването на данъци и злоупотреби. Това означава, че трябва да има регистри, за да има по-голяма прозрачност във връзка с финансовите потоци. По този начин ще имаме по-добра закрила на европейско равнище за тези, които подават сигнали. Сега изцяло зависим от тях, за да може те да ни покажат евентуални проблеми за, и злоупотреби с парите на данъкоплаците, както и други а, измами правоприлагащите органи в държавите членки трябва да използват стандартизирана процедура. Същата трябва да се използва и от разплащателните институции, за да може да се борим с прането на пари. Просто е неприемливо милиарди и милиарди евро да продължават да изчезват ежегодно. Благодаря. Благодаря, госпожо Гил. Гос, госпожа Ивана Милетич получава думата. Благодаря ви в контекста на предотвратяването и ем, разследването на изпирането на пари. Трябва да кажем, че целта на законодателството е да засили контрола при прехвърлянето на финансови средства. Освен това, законодателството ще бъде много по-строго и ще се налагат по-крути мерки. Необходимо е да се обменя информация, да се обменят данни, за да се установят тези, които извършват финансовите злоупотреби. Трябва да се използва и постоянното развитие на технологиите. Дават се нови възможности, но с тази, в тази връзка се създават и нови пробойни в системата, които трябва да бъдат запушени. Подкрепих тази препоръка по време на гласуването. Благодаря, госпожо Малетич. Сега Преминяваме към следващия доклад препоръка за второ четене за процедурата по несъстоятелност. Приветствам тук нашите гости в пленарна зала. Това не е дебат, искам да кажа. Това е обяснение на вода. Депутатите обясняват защо са гласували по един или друг начин по време на гласуването тази сутрин. Господин Поспсил. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих е, и това предложение за промяна в регламента, свързан с процедурата и производството по несъстоятелност. Вчера участвах в дебата, но нямах възможност да се изкажа. За това исках да обясня своя вод и си. За мен е най-важното е държавите членки да създадат регистрите за несъстоятелност. Аз лично съм посветил много време като бивш министр на правосъдието на моята страна за създаването на подобни регистри. Знам, че има необходимост от подобни регистри за тези, които са за заемодателите, но знам, че подобни регистри са необходими и за трансгранично ползване и наистина това ще улесни много работата от тук нататък. Госпожа... Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада, защото мисля, че постигнахме добър баланс. Положително е това законодателство да види бял да се предлага на практика, след като вече 10 години е в сила. Страшно много производства по несъстоятелност има. И за това е важно да бъдат ясни правилата по отношение на, правомощ... на компетентния съд. А, да изясним правилата относно приложимото право към съответните случаи и а, компетенциите на съдиите. Има много хибридни производства а, и уреждането им е важна стъпка напред. Приветствам също така въвеждането на допълнителен критерий, а именно този три месечен период, който ще ни помогне да се борим с търсенето на по-благоприятно право. Благодаря, господин Фланаган. Благодаря ви. Преди две години Ирландия имаше най-строгият режим, свързан с производството по несъстоятелност. Последва голяма кредитна криза, която разтърси цялата страна и правителството каза, че ще приеме по-умерени мерки. Но новото законодателство, вместо да е за благото на хората, то всъщност допринася за облагодетелстването само на банковия сектор. Правителството и законодателството дава възможност на банките за окончателно вето и за това дали може да се обяви съответното лице или фирма в несъстоятелност. В същото време щетите са много големи през последните две години. Европейския съюз поведе финансовата криза в Ирландия, сега и създават правила за несъстоятелност. Благодаря колегата Петир. Че аз съм поддържала ово извещче, те се надам да... Благодаря, господин председател. Аз подкрепих този доклад и се надявам, че всички производства по несъстоятелство ще, е, несъстоятелност ще, ще е, бъдат провеждани много по-бързо, за да защото е, знаеме, че несъстоятелността е кошмар, кошмара на всяко е, предприятие предприятия и това е последната стъпка, когато вече нещата са неспасяеми. Е, ние разполагаме с подобна нормативна уредба в Харватия, но също времено има и много странни действия, които биват се случват и не винаги се знае кой точно определя какво, как и защо. За, така че смятам, че наистина трябва да има е, общи, ясно разписани правила, така че приветствам приемането на този доклад, който ще подобри нещата и в моята страна, Харватия. Госпожа Ивана Предаваючи, стечайни и предстечайни постъпки. Благодаря ви, господин председател. Производствата по несъстоятелност са различно уредени в различните държави членки и по този начин се отразяват на функционирането на вътрешния пазар, отразяват се на устойчивостта на държавите членки в контекста на економическата криза. Ето защо трябва да се премахне лошия бизнес, който застрашава добрия и не му позволява да си сътрудничи. За съжаление няма единно решение на европейско равнище, но препоръките в рамките на европейския семестър са добри. Трябва да има ясно производство, прозрачно и бързо. Харватското законодателство в това отношение бе оценено като недостатъчно. Нашето правителство трябва да го подобри. Ето защо този регламент е изключително важен за нас и за функционирането на вътрешния пазар и за мен беше удоволствие да подкрепя този регламент, както и е разширената на обхвата. Благодаря. Сега преминаваме нататък към доклада Винклер за самостоятелното сертифициране на полезни изкопаеми с происход от засегнати от конфликти и високи рискови зони. Госпожа Арена беше следващия оратор, но тя не е тук. Госпожа Гил, заповядайте вие. Uh, Господин председателю, приветствам, че отложихме окончателното гласуване, свързано с конфликти, конфликтните минерали, че ще се премине към тристранни разговори. Подкрепям позицията на НП и ЕКР. Те блокираха задължителният правно-економически анализ по веригата за снабдяване. За да има а, iPad-и, електронни устройства, а, се експлуатират деца и жени в тези конфликтни региони. Необходимо е да се установи дали в веригата за снабдяване има такива конфликтни минерали. Трябва да се обхванат и леярните и други предприятия, които участват в обработката на минералите. Не трябва да се спираме пред това, че предприятията ще плащат по-висока цена. Не е, говорим тук за допълнителна бюрокрация, СИД предложи микропредприятията да бъдат е, изключени от този регламент. Следващия оратор, колегата Бегин, няма го. Минаваме към Бесера Бастарекея. Европа tiene ли опортунидас? Благодаря ви. Европа има единствената и уникална възможност да може да прекрати търговията на добива на минерали, които са пагубни, които са безпредседентно нарушаване на правата на човека. Така че необходимо наистина е цял, цял, целият процес да бъде прозрачен, така че ние ние сме представители на европейските граждани, така че ние не трябва да, да, да, да имаме двусмислени решения. Нека, нека не забравяме, че и последният ни ем, награден с наградата Сахаров поиска от нас да действаме с това госпожа Родригес Фернандес отсъства обаче. И сега давам думата на госпожа Киртън Дарли. Благодаря, господин председател. Миналата година а, дадохме а, отличието Сахаров на господин Муквеге за това, което прави за децата. Те са истинските жертви на търговията с руди. В този парламент ние всички е, аплодирахме доктор Муквеге, когато той отправи апел към нас. Е, надлежното старание може би не се прилага достатъчно. Насочваме се само към по-малките мини. Ние гласувахме за задължителен контрол върху абсолютно всички оператори, които се занимават с търговия на руди. Гласувах за този доклад, за да покажа, че ние можем да подкрепим с дела аплодисментите, които а, дадохме на господин Буквеги тук в тази зала. Благодаря. Мистер Далтон. Благодаря, господин Далтън, Благодаря, господин председателю. Всички искаме да има възможности и за бедните държави и да се предотврати конфликта на интереси, свързан с минералите. Доброволна система с задължителен правно-економически анализ. Това е решението. Има много конфликтни региони, в които мините са единственият източник на някакви средства. Невъзможно е, е, да се изпълняват правилата, свързани с задължителния характер на регламента. Има много бедни региони, които не могат да продават своите минерали или ги продават на страни, които нямат ам, съответната система. Какво ще направим? Ако не внимаваме, само ще накажем най-бедните държави в света. Госпожа Мартин Андерс. Аз гласувах за този доклад относно надлежната проверка, която трябва да се извърши. Е, изменения 144 и 145 бяха приети. Тези става, става дума наистина да имаме сертифициране на ам, предприятията, които внасят минерали защото първо не забравяме, че Европа е първият пазар на тези метерали, е второ, че те идват от конфликтни зони, където се упражнява насилие. Така че комисията За съжаление обаче, мисля, че предложенията на комисията не бяха достатъчно амби... Е, амбициозни и аз подкрепям а, да, сертифицирането и мерките на контрол да бъдат въведени по цялата верига и да бъдат обвързващи за всички. Благодаря. Сега минаваме към следващото отпуск по майчинство и давам думата на госпожа Шойдрова за една минута. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да обясня защо се въздържах при окончателното гласуване. Смятам, че най-добрите условия младите майки да съчетават професионалния и личния живот е всъщност в интерес на Европейския съюз. Аз възразих на идеята за задължителен родителски отпуск. Този 10-дневен родителски отпуск. Нещо, което някои държави членки, Европейската комисия Нещо по което държавите членки, Европейската комисия и парламента трябваше да се споразумеят. Старата директива е в сила вече 7 години, а нейното изменение още повече се бави. Нуждам се от ново предложение на госпожа Юрова. Благодаря, господин Пипър. Благодаря, господин председател, По време на гласуването на този доклад гласувах против. Аз съм за това да бъдат социално подсигурени младите майки в професионалната си среда. В държавите членки има много правила по този въпрос майчинството е регламентирано по един начин в Полша, по друг в Обединеното кралство и така нататък. Това е свързано с социалните култури и социалната отговорност на държавите членки. Европейския съюз не трябва да се намесва по тези въпроси. Това е в социалните правомощия на държавите членки, затова гласувах и против. Благодаря ви. Онореволе Клюн. Господин Клюн, имате думата. Госпожа. Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа също така и за бащинският отпуск мисля, че най- най- най-важното е да има споделена отговорност за отглеждането на малки деца. Това е, а, е, абсолютно необходимо за Европейския съюз, защото не, не, не, не бива жените да бъдат наказани професионално но за това е необходимо да има наистина едно култур, културна промяна на, ментали, на менталитета, включително и чрез разпоред, работодателите, защото работодателите, особено в, на малките предприятия, не, не биха склонни да, да дават отпуски на мъжете. Така че трябва на, трябва, в, край, в, край, в, крайна, не, в крайна сметка необходимо е да се, да, да се радват, да се раждат деца, но не, не, не трябва не, това да става обаче само а, чрез майчинския отпуск. Трябва да можем да намериме начин това да бъде разпределено между двата пола. Сега, госпожа Гил president i voted in favour of this motion for a resolution because it is unacceptable that maternity leave. Благодаря ви. Разочароващо е, че директивата за отпуска по майчинството все още е блокирана в съвета. В рамките на упростяването на европейското законодателство можем да се занимаем с тази директива. Наистина трудно мога да разбера защо въпроси като участието на жените на трудовия пазар и борбата с бедността, които са пряко свързани с първото, не се считат за приоритети. Ние трябва да се справим с тези въпроси преди да продължим нататък. Не мога да повярвам, че толкова важен въпрос като този, който се отразява на цялото ни общество, все още се урежда с директива от 1992 година. Директива, която не е съобразена с днешните нужди. В Обединеното кралство повече от половината от младите родители разчитат на бабите и на дядовците, когато се върнат обратно на работа. Но не всички са толкова големи късметли да имат такива баби и дядовци. Европейската Европейската комисия трябва да ни изведе от тази задънена улица, да не поема полесния път, като, прехвър... като хвърля законодателството в кошчето. Благодаря, господин Фланаган. Аз съгласувах в подкрепа на този доклад, защото смятам, че това е ем, смисъл е на Европейския съюз. Европейската общност е много ам, важна. Не трябва да отстъпваме по тези въпроси, особено по отпуската за, по бащенство. С моята съпруга наскоро ам, се здобихме с рожба и решихме аз да си остана вкъщи и да поема грижите е, за детето. Ако някой е, смята, че нещо е, липсва в отпуска по майчинство или е, бащинство, моля ви да се замислите, че има хора, които ги е еня за новородените. Нека да, да направим правилно правилната стъпка, независимо от това дали медиите ни атакуват или не. Благодаря колегата Петир. Че я изражавам жаление, и se oko porodim... Благодаря, господин председател. Аз съжалявам, че директивата за майчинския отпуск от 1999 година не е била промен, променена и се съжалявам наистина, че не може да бъде, не може да бъде постигнато някакво ново споразумение. В някои страни си има нормативна уредба, която е, която е дори по-добра, отколкото е, на общоевропейско равнище. Държавите в крайна сметка са тези, които трябва да подсигурят въз... равни възможности на майките и бащите да се грижат за децата в първите месеци от живота им. Трябва да разполагаме с нормативна уредба обаче, която да позволява е, и на на младите родители да могат да отглеждат и да се грижат за своите си деца без проблеми. Госпожа, благодаря господа Петир. Благодаря, господин председател. Бих искала да напомня, че настоящата резолюция трябва да се гледа в контекста на това, че 1992 година решихме да приемем отпуск по майчеството по майчество, който да въжи на европейско равнище. Сега а, продължаваме да мислим за благополучието и благосостоянието на детето, на майката и на бащата. Не може да а, блокираме всичко и да го свеждаме до тези 14 седмици до директивата от 1992 година. Необходимо е да помислим за здравето на майките, но и за това на децата. Да не забравяме, че се намираме в економическа криза, бедността сред жените нараства и те са дискриминирани на трудовия пазар. Необходимо е да се предложат нови възможности на младите майки, които да им позволят да се интегрират в предприятията и да допринасят за неговото благосъстояние. Смятам, че днес трябва да поставим акцента на следното. Европейската комисия трябва да поеме инициативата и следващото председателство, люксембургското, ще трябва да приложи на практика препоръките на Европейската комисия. Не може след два мандата да сме неспособни да променим директивата от 1992 година. Благодаря ви. Преминаваме нататък. Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Първият оратор е господин Коша. От името на НП две минути. Köszönöm a szót, elnök úr. A most hatalmas благодаря. Резолюцията, която приемаме с огромно мнозинство, дава конкретни отговори за позицията на Европейския парламент. Искам да подчертая няколко елемента. Първо, че е, резолюцията презовава страните членки на Европейския съюз Ирландия, Финландия и Холандия да ратифицират възможно най-скоро споразуменията за правата на е, лицата с увреждания. Другият елемент е, че ние призоваваме Европейската комисия да приобщи Европейския парламент в, диалог, към диалога с ООН, за да можем да видим какво можем да правим общо. И също така искаме от Европейската комисия да представи възможно най-скоро пакет за улесняване на достъпа на лицата с увреждания, включително и в рамките на европейското законодателство. ООН е, разглежда тези въпроси, ще е, разгледа и нашата резолюция. Три комисии по, е, по петиции и още две ще търсят консенсус по въпроса и искам да благодаря защото считам, че е абсолютно символично, е, че различните политически групи успяха да си сътрудничат и приехме резолюцията с мнозинство. Господин е, Поспишил не е в залата. Колегата Содрова. Хотела бих висветлит е, пред съм... Благодаря.

господин Коша е един от е, именно тези много активни колеги, които допринесоха за постигане на успех. Европейския съюз не е достатъчно активен по темата. Едно от доказателствата за това е, че дори европейските институции не назначават достатъчен брой хора с увреждания. Знам, че тук е, критиката е, не е че не винаги е приятно да се чуе критика, но трябва да вземем това предвид. Благодаря, госпожа Гил, една минута. Благодаря, господин председател. Подкрепих това предложение тъй като става ясно, че още много трябва да се направи, за да може хората с увреждания или онези, които се грижат за тях, да имат същите права като останалите хора. В Великобритания в момента има 1,3 милиона хора с увреждания, които искат да работят, но само половината от тях имат работа. По-малко от една четвърт от тях имат квалификация от тези, които се грижат за тях, не са в по-добро положение. 81% от тях казват, че е много трудно да се намери подходящия човек, който да се грижи за дете с увреждания. В Великобритания има 700 000 деца с увреждания, а в Европейския съюз има 15 милиона деца с увреждания. Техните семейства просто са ограничени, защото не могат да получат възможност за специализирани грижи. Ето защо европейските институции трябва да положат всички усилия, за да приложат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Европейския парламент може да изиграе съществена роля, за да се случи всичко това. Благодаря. Благодаря. Госпожа Сеналова, една минута. Děkuji za slovo, pane místo předsedo. Благодаря, господин председател. 80 милиона живеят в Европа с увреждания. И като всички останали граждани, те трябва да имат същите права, но това не се случва на практика. Хората с увреждания се борят с много препятствия, които ние дори не можем да си представим. Достъп до здравеопазване, до трудовия пазар, до жилища, до образование – Европейския парламент в сътрудничество с комисията и съвета ще трябва да търси начини да преодолее тези бариери и а, да се придържа към принципите, дефинирани от ООН. Призовавам комисията да работи за законодателството за достъп и да работи в сътрудничество с ООН. Конвенцията предвижда само минимални стандарти, а Европейският съюз би следвало да повдигне малко по-високо летвата. Затова и подкрепих резолюцията на парламент. Благодаря. Господин Фланаган. Мисля, че е много важно да се е, признаят правата на хората с увреждания и че това е от полза не само за хората с увреждания, а за всички нас – защото хората с увреждане има какво да с какво да допринесат. В крайна сметка всички хора имат някакъв вид увреждане. Аз самия, например, не различавам всички цветове и картата на метрото в Лондон доста ме затруднява. Има и хора с други увреждания. И Европейския съюз трябва да се грижи и за тези хора. Аз съм от една страна, в която преди 50 години хората бяха затваряни в институции, за да бъдат скрити от семейството си, за да няма стигма върху семейството, защото се твърдеше, че са някакво зло. Аз съм един от хората, които смятат, че е, да се зачитат правата на хората с увреждания е от полза за абсолютно всички. Благодаря, госпожа Клуне. Благодаря, господин председател. С голямо удоволствие подкрепих това предложение, тъй като то е изключително важно. Важно е да има интеграция и пълно участие на хората с увреждания в обществото. Това е подход, който е в сърцевината на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Европейската комисия и нейната стратегия в това отношение стъпват на Конвенцията на ООН. Трябва да има приоритети, естествено, достъпност, достъпност до, до услуги, до различни места, трябва да се насърчи маркетинга на различните средства за оказване на помощ. Цифровия единен пазар е полезен в това отношение. По отношение на заетостта трябва да се повиши броя на заетите хора с увреждания. Освен това трябва да насърчаваме интегриращото обучение и обучението през целия живот за хората с е, увреждания. Европейската комисия е, лансира няколко полезни инициативи, сред които е и е, проучване възоснова на необходимостта от обучение през целия живот. Ние подкрепихме с удоволствие тази инициатива. Госпожа Петер. Благодаря, господин председател. Всеки човек трябва да има възможност да упражнява основните си човешки, политически и социални права достоинството на всеки човек трябва да бъде защитавано. И това, че сме различни, не бива да дава основания за дискриминация. Тези лица не бива да бъдат е, възпрепятствани да участват е, пълноценно в обществото. Затова подписах и резолюцията. Около 80 милиона са лицата с увреждания в Европейския съюз. Те все още са жертва на дискриминация, на различни ограничения в ежедневния си живот и ние трябва да направим всичко възможно да преодолеем пречките пред тях. Всички страни членки на Европейския съюз трябва да прилагат конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания, а също и стратегията на Европейския съюз за лицата с увреждания. Тази стратегия трябва да залегне в социалната политика на всяка страна членка и те трябва да направят необходимото лицата с увреждания да имат равни възможности за участие в економическия, политически, културен и социален живот. Благодаря, госпожа Коста. Благодаря, господин председател. Според е, разчетите в Европейския съвет, съюз, извинете, има близо 80 000 е, души е, казва ораторът, с увреждания, които са много тежки. Същевременно има Конвенция за правата на хората с увреждания, Конвенцията на ОНЕ, която все още не е ратифицирана от, напълно, от всички държави членки. Три от тях не са ратифицирали, а тя има за цел да гарантира възможността хората с увреждания да живеят без да бъдат дискриминирани. Говори се за достъпността, говори се за заедостта, говори се за правата на човека, на хората с увреждания. Затова трябва да се предприемат специфични мерки за хората с увреждания, да има пакет мерки и да има и съответния бюджет. И най-вече трябва да се призове Комисията по културата, образованието и спорта да си сътрудничи с останалите парламентарни комисии, за да се гарантира равнопоставеното третиране на хората с увреждания в училищата и университетите. Ивана Малетич, заповядайте. Председавайте. Благодаря, господин председател в Европейския съюз има около 80 милиона души с увреждания и те трябва да имат същите права като всички други граждани. Трябва да имат едни и същи права по отношение на качеството на живот, образованието, обучението. Въпреки това обаче в живота си те всеки ден се сблъскват с редица пречки. Има много големи проблеми пред тях в областта на образованието, обучението, заетостта, интеграцията в обществото въобще е, в ежедневната им дейност и в общуването в рамките на семейството. Във всяка една от тези области трябва да се определят конкретни цели, за да се измери напредъка. Социалната интеграция е една от основните цели на Европейския съюз, но тя не може да се постигне без да се положат усилия във всички държави членки и институции. В Харватия има 520 хиляди души с увреждани и те пострадаха много поради кризата и мерките за економи. Неодавна се постигна известен напредък, въведоха се квоти за заетост на тези хора, но още много трябва да се направи, за да се подобри живота на, на хората с увреждания. Резолюцията говори за повишаване на осведомеността и по-активна работа с тези хора и ето защо аз я подкрепих. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към обясненията на ВОД във връзка с резолюцията за заразяването на маслинови дървета с бактерията Xylella фастидиоза. Първия оратор Роза Дамато от името на СПД. Грация, президенте. Io devo complimentarmi con Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегите които съставиха резолюцията. Тя отговаря почти е, напълно на предложението на комисията. И в края на кращата ние е, просто приехме законодателството на комисията. Бе, добре, браво, вярно, трябва да подкрепяме и земеделските стопани, и научно-изследователската дейност, но не виждам, примерно, направен ли е анализ на ползите и разходите, какви са възможностите за премахване на тази бактерия. Мерките, които се предприемат, не отговарят напълно на научните данни потенциално съществуват заразени дървета, и това се дължи до голяма степен на използване на фармацевтични продукти в много голям мащаб. И а, какво, как ще реагираме? Трябва да забра, забраняваме потенциално всички дървесни видове, защото те потенциално могат да бъдат заразени. Не може така. Ние трябва да отчитаме социалните, економически последици от подобни мерки. А в момента ние просто се измъкваме по най-лесния начин. Ние трябва да застанем зад е, земеделските стопани, да слушаме и е, екологичните организации. Ние ще излезем с общ документ за нашите позиции, които ще представим на комисията с предложения за мерки, подкрепени от академичните среди и научни работници за да не може съответните власти просто да си затварят очите. Господин Павлучи има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Саленто, земята ни, моретата ни, селското ни стопанство са засегнати от огромна епидемия. Но не селските стопани са виновниците, те са жертвите. Те губят един от най-важните си източници на, на доходи и много важна част от своята идентичност, е, защото в Пулия маслиновите дървета имат е, почти символично значение. Призоваваме да е, не се пристъпва към лудостта, да се унищожат всички е, е, е, дървета в областта. Трябва да се използва Хоризонт 2020 година, за да се финансират мерки за научни изследвания, които да спрат това заболяване. Комисията трябва да компенсира загубите на селските стопани и трябва да се използват буферни ресурси по рационален начин. Благодаря. Господин Яр не е тук, така че давам думата на господин Нотис Мария за една минута. Господин председател, гласувах за тази резолюция, внесох друга резолюция, наред с някои други колеги, с цел да предложа мерки за справяне с това тежко положение поради бактерията ксилена фастедиоза. В резолюцията се говори за конкретни мерки. Първо, конкретна подкрепа за земеделските производители. На второ място, да се започне информационна кампания сред производителите на зехтин. И на трето място да се забрани вноса на продукти от тези е, страни, е, поради които тази бактерия се появи в Европа. Всички производители в Гърция и в Средиземноморието ще имат сериозни економически проблеми поради бактерията Xylella фастидиоза. Ние приветстваме одобрението на тази резолюция призоваваме комисията и държавите членки незабавно да приложат на практика това, което пише в резолюцията. Благодаря и последния оратор, госпожа Петир. се Благодаря, господин председател. Проблемите, с които се сблъскват е, италианските земеделски стопани, представляват страхи за техните съседи, включително и в Харватия. Най-много ни безпокои липсата на надежна информация. Аз подкрепих резолюцията, защото тя ни предупреждава за много тежките последици, с които ще се сблъскат фермерите. И е, благодаря, че бяха прияти моите предложения за това да се предоставя информация и да се предприемат превентивни мерки, включително мерки за наблюдение. А, Мерките за компенсиране не бива също така да бъдат забравяни, защото ако те липсват, ще има съпротива на прилагането на предвижданите мерки и по този начин заразяването ще се разпростре. Земеделските стопани в Харватия искат бързи отговори, бърза реакция и бързи комуникации между съответните власти и производителите. Благодаря, госпожо Петир. Сега приключихме с дебата.